Мога ли да помоля да заемете местата си? Уважаеми госпожи и господа, моля заемете места. Драги колеги, преди 10 дни Франция понесе брутална и ужасна атака. Терористи